Предлагам да продължим е, работата си. Първо ще гласуваме и след това ще продължим по е, дневния ред. И така, започваме с гласуването. Точка 16. Докладчик е колегата Яшев Шаер, правомощие за законно делегиране. Колегата Рапка иска думата. Благодаря, господин председател. Бих е, си позволил да кажа едно-две изречения по темата. Колегата Саер наистина е представил много добър доклад и е, с него се работеше много добре. Независимо от това, става дума за една сложна, трудна тема така че времето, в което се налагаше да работим съвместно, бе доста проблематично. Не знае как ще продължим от тук нататък. Но по тази причина аз ще се съглася с компромисните предложения. Във всеки случай си запазвам правото до влизането на доклада в пленарна зала да преглеждам естествено отново текстовете и съм убеден, че съм прав. Там, където не можахме да постигнем съгласие с колегата Заер, защото съм се консултирал с съответните експерти. Добре, тогава преминаваме към гласуване. Изменение първо. Госпожа Тайн, моля ви да дадете знак с ръка. Кой е против? Да, отхвърля се. Компромис едно. Кой е съгласен? Кой е против? Приема се. Няма да гласуваме по, по измененията на NBA. Кон компромис 2. Кой е за? Против? Приема се. НВБ няма да се гласува, както и е, предложението е, по е, точка от прембила Д също няма да се гласува. А сега Екон Б. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Четвърто е, изменение. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. NVA. Кой е за? Кой е против? Приема се. Шесто изменение, господин Чиобро, кой е за, против, въз... отхвърля се. Рапка е отеглил изменението си. Седмо сме... Сперони, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 8, Чиобро. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 9 е оттеглено. Устно изменение на докладчика към параграф 3. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Десето изменение Баус и други. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. NV3, което ще гласуваме а, само от части, само втората част. Само втората част ще гласуваме. А, кой е за? Кой е против? Въздържали се? Да, приема се. Изменение Екон 6. Кой е за? с допълнението, което се предлага. Кой е против? Добре, и това се приема. 11 изменение, госпожа Тайн. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 5 на Комисията по околна среда вече е покрито, така че няма да се гласува. Компромис 3. Кой е за? Против? Кой се въздържа? Приема се. Продължаваме с 13 сперони, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 14 сперони, кой е за, против. Тук мнозинството отхвърля 15 е, е оттеглено. Не, остава. Кой е за, против? Струва ми се, че е, се отхвърли. 16-то изменение на госпожа Тайн. Кой е за? Против? Ще ви помоля отново да гласуваме, за да преброим гласовете. Точно кой е за? Кой е за? Единайсет са за. Кой е против? Броим гласовете против. 14 против, отхвърля се. Изменение ЕКОН 9. Кой е за? А, не, извинявайте, отпада, няма да се гласува. Екон Д се гласува сега. Не, извинете, сбъркал съм. Просто съм обърнала на погрешната страница. Извинявайте, компромис 4. Компромис 4. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 21 изменение Баос и други. Кой е за? Против? Отхвърля се. Пето изменение, кой е за? Кой е против? Да, компромис 5. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Шести компромис. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. А сега компромис 7. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 28 изменение Болс и други с едно допълнение към текста. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Екон 11. Е, предлага се допълнителен текст. Гласуваме по втората част. Не, извинете, преди това 28 болс. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 11 на Екон. Кой е по първата част гласуваме? Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Приема се. Втората част сега. Кой е за? Не, това отпада. Няма да се гласува. Така. 10 и 11 също отпада. 29-то изменение рапка е кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. НВ 13 кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Приема се. Приема се. 31 изменение Боси. Други кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Екон 4, Екон NV12 е, е, е, отпадат. Е, изменение 30 на Майер за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8 кой е за, против, въздържали се, приема се. Екон едно. Екон едно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. НВ-14. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. И сега гласуваме по целия доклад. Кой е за? Кой е против? Добре, е, тогава е, нямаме гласове против. Сърдечно поздравяваме колегата Сайер. <clears throat> Преминаваме към следващият текст. Е, доклада на колегата Балтасар. <clears throat> Има ли изказвания по темата? Няма. Тогава започваме направо с гласуването. 19-то изменение, е, колегата Мандърс, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 20, госпожа Тайн, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 21-во изменение Мандърс, кой е за? А, не, то отпада е, в този случай. Изменение 22 на Маккарти, кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 23. Господин Боду, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 26-то изменение Мандърс. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 25. Госпожа Макати. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 24-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 27-то изменение за, против, извинете. Да, ние е, всъщност 24-то се прие, да. 24-то изменение се прие, а сега гласуваме 27-то. Кой е за 27? Кой е против? Отхвърля се. 28 изменение. Кой е за? Против? Отхвърля се. 29 то изменение. Кой е за? Против? Отхвърля се. 30 изменение за? Против? Отхвърля се. Изменение 31. За. Против. Отхвърля се. Изменение 32. За. Против. Приема се. 33-то изменение. За. Против. Отхвърля се. Изменение 34. За. Против. Отхвърля се. Компромис 6. За. Против. Приема се. Е, веднага преминаваме към компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 45-то изменение за. Против. Отхвърля се. Изменение пето за, против, приема се. 46-то е изтеглено, 47-то е оттеглено. Шесто изменение, кой е за? Против, приема се. 48-то изменение. Не, не, то отпада. Компромис 4. Гласуваме по компромис 4. Кой е за? Против? Приема се. Компромис 5. Кой е за? Гласовете против. Въздържали се. Приема се. А сега да видим. Изменение 10. За, против, въздържали се. От, е, отпадна. Изменение 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 изменение за, Против. Отхвърля се. 12 изменения за. Против. Също се отхвърля. 13 изменение за. Против. Приема се. Компромис 1 за. Против. Приема се. 15 изменение за. Против. Отхвърля се. Изменение второ. За. А не, то отпада. Няма да гласуваме. Компромис 2. Кой е за? Против. Приема се. Изменение 16. Гласовете за. Против. Приема се. А сега просто крайното гласуване по цялото становище. Кой е за, кой е против? Против. Въздържали се? Няма. Благодаря и поздравления за колегата Балтасар. сега трябва да гласуваме по моя доклад. Капиталови изисквания. Колегата Рапкай. Господин председател, моята политическа група поиска разделно гласуване по изменение 3. Но сега очевидно вече е, е постигнат компромис е, е, с е, устно изменение, така че ние ще се откажем от искането си за разделно гласуване. Да. А, а, ще има споразумение за възнагражденията, е написано в крайна сметка в това устно изменение. И така, сега гласуваме по второ изменение. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Трето изменение. За, против, въздържали се, приема се. Първо изменение. За, против, въздържали се, приема се. По целият доклад, кой е за, против, въздържали се, приема се. Вие бяхте не е, е, в гласовете за, а против. Това е коментар, който чуваме. Оточнява се гласуването на един от депутатите. А сега преминаваме към доклада на колегата Свивка. Думата давам на колегата Свивка. Благодаря, господин председателю. Искам да поздравя докладчиците и да им благодаря за отличната работа и се радвам, че тези важни документи а, а, бяха прогласувани почти единодушно. Сега да преминем към мал доклад по третата обмяна на мнение в, наша, в нашата комисия. Работата много е напреднала, така че бих желал да ви представя конкретното си становище по най-важните въпроси, уреждани от този документ, който сега обаче се а, преразглежда от Европейската комисия. И първо по а, отмяната на екзекватурата аз съм а, все още скептичен по нейното премахване. Аз съм съгласен с, с окончателната цел, заложена от комисията и а, за премахването на тази процедура, но мисля, че в момента е твърде рано. Позволете ми да засегна някои въпроси, които може би ще послужат за основата за бъдещ компромис по този въпрос. Първо, най-важният проблем, който вижда комисията във връзка с екзекватурата, са разходите, които ще проистъкат от това. Именно за това, според мен, трябва да се направят проучвания, за да се види какви ще бъдат истински, какви са истинските разходи, проистичащи от процедурата екзекватура, колко време е необходимо, да се извърши екзекватурата. На второ място, ако няма заповед за прилагане, която да може да се обжалва. Това е нещо, по което има пълно съгласие. Ще бъде необходимо да се въведе специална процедура за преразглеждане апостериори, за да може да има възможност да се упражнява такъв контрол върху системата, което може допълнително да усложни нещата, при което не само длъжник успорва решението на, за изпълнение. Ясно е, че длъжник или длъжниците а, имат право да обжалват пред съдебни инстанции в държавата членка, където е издадена заповедта за изпълнение и трябва да има правни основания за подобно обжалване. Това е уредено в член 33-34 на Брюксел 1. Ясно е също така, че предприятите стъпки по изпълнението преди а, изтичането на специалната процедура за преразглеждане не може да бъде нещо, което да бъде отменено. Т.е. трябва да има процедура на времева рамка, в рамките на която да изтече валидността на процедурата. И на трето място, по въпроса за и за а, отменянето на екзекватурата, страните трябва да имат възможност дали документа, на, който, на базата на който се извършва изпълнението, е, представлява а, окончателното решение на национален съд. Следователно, аз съм против пълното премахване на преводите, писмените преводи. Аз мисля обаче, че писмените преводи трябва трябва да се ограничат и да се сведат до най-релевантните е, е, въпроси, е, едно резюме на правните основания. И а, е, задължението е, трябва да се запаси, но то би трябвало да бъде единно и стандартизирано за всички държави членки. И в заключение по тази част от а, е, въпроса за екзекватурата, предвид а, значителните резерви, внесени от държавите членки. Тук няма ясна позиция в съвета и аз предлагам на комисията тяхното предложение да въведе известна клауса, ко, а, за да може държавите членки, които искат да премахнат екзекватурата, още утре да могат да го направят, ако желаят това. Решението тогава е на конкретната държава членки. Мисля, че подобно решение ще е добро, защото първо това ще бъде една възможност да се изпробва самото решение на практика и това ще ни доведе по-близо до премахването на процедурата във всички държави членки на някакъв по-късен етап. И сега, независимо от премахването на екзекватурата, аз съм убеден, че автентичните актове не би трябвало да бъдат изпълнявани пряко в страната по изпълнението, без първо да бъдат верифицирани от съдебна инстанция на съответната страна. Нещо повече, принципа, по който може да бъде отхвърлена или изменена клаузата за екзекватурата, не отговаря на държавната политика на съответната държава. Тогава трябва да се направи промяна. В някои случаи може да е трудно да се постигне съгласие с по-ранни постановени присъди. И валидността на автентичен акт може да бъде оспорван в държавата по происход на базата на фактологични грешки, или на базата на някакви други внесени резерви. Един друг въпрос, на който искам да съсредоточа вниманието си, е свързан с арбитража. Ние проведохме дебат по този въпрос. Аз благодаря на всички, които се изказаха по въпроса, най-вече на господин Хас, професор Кеселян. Въпреки това обаче бих желал да си остана на моето мнение. Съгласен съм с Европейската комисия за изключването на арбитража от Брюксел 1. Това ще бъде в противоречие с законодателствата на държавите членки, с Нью-Йоркската конвенция и с Женевската конвенция, защото това о, регулира, това урежда международния търговски арбитраж. При изключителни обстоятелства, би било трудно да се види какви са тези а, е, обстоятелства. По конвенцията от Логано се изключва арбитража също. И аз мисля, че това трябва да бъде а, е, темата на отделен преглед, изготвен от Европейската комисия. Една друга важна тема е а, е, индустриалната собственост. Предвид постигнатия неодавна напредък в съвета по патентното право, и по а, решаването на спорове в тази сфера, мисля, че трябва да поизчакаме, преди да започнем да говорим или да обсъждаме консолидирането на законодателството в тази сфера. Лес Пенденс и тъй наречените торпедни действия, все още по тях становището ми е същото, както го изразих в първоначални дебати, в първоначалната, по първоначалния документ. Естеството е такова, че може да се заобиколят клаузите за избор на съдебно действие чрез така наречените торпедни действия и това е основен проблем. Мисля, че трябва да се разгледа възможността съдът през който е внесена процедура, да, да бъде изключен по лес пендес и ако, ако са започнали производства, тогава а, този съд е извън юрисдикция. Тогава трябва да се действа бързо и да се вземе съответното решение. Това, което остава да се установи е да се определи тази времева рамка. Съгласен съм с Европейската комисия, че повечето от проблемите може да се решат е, чрез по-добро общуване и по-добро сътрудничество между съдебните инстанции, но а, не мисля, че е, тук е момента е, да се обсъжда регламентирането, но сътрудничеството е много важен инструмент и елемент на европейската култура, и това може да бъде насърчено от други правни инструменти, например Европейската мрежа, председателите на съдебните съвети, Европейския съвет по а, търговските и а, а, граждански съдилища. Остава един проблем, по който аз не знам как трябва да се работи. Той е значителен по отношение на правата на физическите лица в връзка с дела за, за за клевета тук докладчик е Даяна Уолис в парламента, тъй като съвета отхвърли предложението на Европейската комисия, както и компромиса предложен от парламента. Въпросът остава отворен. През януари проведохме много интересни изслушване по тази тема и независимо от факта, че обругаването не се а, а, засяга в зелената книга на комисията, Въпросът за избор на съдебна инстанция, избирането на най-добрия е, най-благоприятен съд с оглед на финансовото решение – което той ще постанови в случай с, с обругаване на честа или клевета. Това а, е, е всъщност а, свързано с избора на английски съд, защото налаганите а, санкции в английските съдилища а, а, са по-низки, защото там а, съде, съдилищата а, са, по, а, са, са по-меки. А, и и а, по нарушаването на член 5 в делото Шавъл а, където дадено лице може да иска съдебно производство в държавата на е, издателя, който е направил, който е пуснал е, зло, е, стати или материал, е публикувал материал с, с клевета. В някои случаи е, може да се заведат дела в която и да е държава, където са разпространени медийни материали. В епохата на интернета може да се каже, че такова разпространение е световно, но в този случай компенсацията би трябвало да отразява нанесените щети в е, дадена е, юрисдикция. И е, е, интернет има навсякъде. И доказването на връзката между съответната страна на юрисдикцията и нанесените щети не представлява проблеми. Хората казват, че издателите дори когато имат валидни доводи в своя защита и могат да спечелят делото в съда, могат да се окажат причинени, принудени да уредят спора извън съдебно, тъй като и да избегнат големите такси. Като бив журналист, който е работил 20 години в средствата за масово ос осведомяване. Аз съм особено чувствителен по въпроса за свободата на медиите. Но свободата на медиите, свободата на словото трябва да бъде в равновесие с правата на отделното лице. Не може да засилваме едно, защото когато бъдете оброган или когато се нарушава правото ви на лична свобода, трябва да имате право да се защитите, трябва да се балансира правото на медиите и а, с правото на отделното лице. И аз мисля, че това е основният въпрос. Аз съм против изключването на този проблем от Брюксел 1. И мисля, че именно за това трябва да останем в рамките на приложеното поле. Питам се дали Брюксел 1 е правният акт, който да урежда принципите на международното частно право. Може би един друг правен инструмент ще бъде необходим за уреждане на конфликти между свободата на медиите и основните права на отделно лице. Защото Брюксел едно не беше създаден първоначално, за да се, за да визира качеството на взетите решения или качеството на работата на съдебните инстанции в съответните държави членки. В случая с Лугано ясно се казва, че а, а, Брюксел едно се основава на взаимно доверие. Разбира се, а, може да се гледа по-широко на този въпрос. Има и компромисно решение, решено с, с форум Инклюдвинис. Първоначалният съд, в който е заведено делото, не се е произнесъл по солидността на основанията, на принципа на пропорционалността, с оглед на броя на читателите, слушателите и, е, е, и за това се е прехвърлила подсъдността в е, друга държава членка, където се спазва принципа на деминимис. Има известна възможност за маневриране, но такова решение или други решения от сходно естество спасват принципите на международното частно право по причини, по които а, те въобще не са били създадени първоначално. Има сериозни опасения в медиите, свързани с гарантирането на свободата на дейността. И следователно, мисля, че трябва да се прецени дали е смислено да се използва форо форум инконвениенс в този случай. Тук говорим за някакви временни правни инструменти, тук говорим за защитни правни актове, преди ответник да бъде изправен пред съда, преди да се уреди процесуалната страна на делото. Трябва да бъде пояснено, че експарте процедурите са в рамките на приложеното поле на изпълнението на решенията, така както се разбира по този регламент, при което ответника има възможност да обжалва срещу тези правни актове. Един друг пример е, са защитните заповеди за получаване на информация. Това са при дела по интелектуална собственост, където доказателството за нарушението трябва да се осигури чрез използването на заповеди за обиск или там, където трябва да се направят описания, на, предме, на, на членовете, по които, които са нарушени. Това също така се отнася и за правни разпоредби по а, доказателствата. Искам да благодаря на всички, които допринесоха на, към моя преглед на Брюксел 1. Също времено искам да ви информирам, че проекто докладът ще бъде представен и обсъден на следващото ни заседание на тази комисия на 28 и 29 април. Изглежда ще трябва да гласуваме през юни. Това е в общи линии графика, на който аз се надявам и ще ви бъда много благодарен за всякакви становища и също така искам да чуя какво мисли комисията по въпроса. Благодаря ви. Благодаря на колегата. А сега госпожа Уолис. Благодаря много, господин председател. Искам да благодаря на, на господин Звевка за много детайлния му работен документ, който е изключително полезен за бъдещата ни работа. Бих искала да коментирам един-два въпроса. Мисля, че съм казвала и преди, когато водихме дискусия по същата тема, че съм малко обезпокоена за естествения ви консервативен подход относно примахването на екзекватурата. Аз бих искала да бъде малко по-позитивни в политически смисъл, защото мисля, че това е в центъра на преразглеждането и попада точно в центъра нашите правораздавателни системи да имат доверие една на друга. И ако оставим нещата а, така както са, мисля, че ще отправим а, лош политически а, сигнал. Аз бих искала да върви малко по-бързо, отколкото предлагате. Комисията също иска да работи и по въпроса за разходите, но не само за тях става дума, но и за времевата рамка за целия процес. Аз съм съгласна с вас относно опасенията, свързани с превода и установяването на автентичността. Дали не може да се обединят тези два въпроса? Сертификата за автентичност да се превежда в страната, за която е предназначен и да има една стандартизирана форма, формат. Така ще се ускори процеса за тези два документа. Аз действително считам, че трябва да предприемем а, действия. Аз съм изразявала и преди своите безпокойства, че може да имаме подход на две а, скорости, т.е. някои страни да вървят напред, други не. Това не ми харесва, защото някои страни искат а, да премахнат екзекватурата, но това означава, че всички трябва да вярват в системите на другите. Затова не виждам защо някоя страна трябва да избързва преди другите. Всички трябва да вървим с еднаква скорост и трябва да изразим това доверие в правното пространство. Това е ключово политическо послание и ако не сме готови за него, тогава ще бъда силно разочарована. Нека да видим дали можем да внесем нещо в системата, което ще ни позволи да се предвижим напред. На следващо място съгласен съм с вас за това, което казахте за автентичността на документите и чувствителността на този въпрос. Много беше казано вече по този въпрос. Господин Казатиан е днес на заседанието на нашата комисия заедно с група студенти. Но бих искала да се спра накратко на нещо, което вие споменахте в абзаците, свързани с интелектуалната собственост. Става дума отново за доверието между съдебните ни системи. Идеята за подобряване на комуникацията и за създаването на европейска съдебна култура. Трябва да отидем и по-далеч от това. Може би по време на настоящия ни мандат в определен момент трябва да продължим работата, която започнахме преди за европейски съди в националните системи и да гледаме на европейската съдебна култура не само от, с оглед на а, съдиите, но във всички възможни аспекти. Например, прилагането на а, чуждестранно право като последица от Рим 2. Много от а, нещата, които разглеждаме, трябва да държим сметка за това дали се придвижваме и по какъв начин към създаването на европейска съдебна култура. Миналата седмица бях на конференция, свързана с дружественото право. Това е друга област, в която се, трябва да се придвижим напред. И в заключение искам да се спра на въпроса за обругаването или оклеветяването. Харесваме това, което а, казвате в доклада си. Това, което ме безпокои е дали инструмент на международното частно право е верният инструмент за решаването на този въпрос в някои държави членки, където трябва да се отчита конституционния характер на въпроса. Това осложнява нещата. Аз съм изкушена от възможността да се предвиди възможност на чуждестранна нон-конвинианс, но само до толкова, доколкото тя да се въвежда съвсем леко, може би по-скоро в преембилната част, отколкото в отделен член. Така че има такава възможност. Бих искала също да кажа, че в голяма част проблема, по мое мнение, така както се очертая по време на изслушването, е проблем на съдилищата в Англия и Уелс, които са твърде привлекателни, когато става дума за присъждане на щети. Това трябва да се реши вътре в Обединеното кралство и бих се поколебала да пресилваме нещата. Има сериозни безпокойства, изразени в медиите, но ако само една държава членка създава проблем, тогава едва ли трябва да решаваме този проблем в рамките на Брюксел 1. Затова считам, че форум Non-Convenience трябва да се въведе съвсем внимателно. Това има своите корени в гражданската традиция и най-накрая проблема за временните или предварителните мерки. Аз не виждам, когато имаме случай с временно изпълнение постановено от един съд в държава членка, е, че съда в друга страна трябва да разгледа делото по същество и излезе с решение за присъждане на щети, трябва да се има предвид възможността да се отмени това, което е решено в предварителното производство. Ако по време на предварителното производство се установи, че е наложен а, запор а, неправомерно, тогава съдията, който постановява окончателното а, решение, трябва да вземе това предвид и да може да разреши случая. Последния съдия трябва по някакъв начин да може или като даде разпореждане за другия съд или по друг начин да намери решение. Разбира се, нещата опират отново до координацията, комуникацията и взаимното доверие. Отново искам да ви благодаря за документа, който сте изготвили, който намирам за отличен. Колегата Берлингуер има думата. Позволете ми да започна с благодарност на докладчик господин Цвивка, не само за ради отличната работа, която е извършил, но и за предпазливостта, която той демонстрира по една важна е, и радикална мярка, а именно е, премахването на екзекватурата. Преминавайки към едно правно понятие, което е консолидирано с течение на е, столетия, той се занимава радикално с, с определени понятия. Аз съм съгласен с много отказаното от госпожа Уолис. И аз имах същото чувство, когато първия, за първи път беше представен доклада и сега. Мисля, че ние тук трябва да заемем твърда позиция. Не по всички правни мерки, но тук определено да. Защото тук има един мотив мултиплициращ ефект. Това е емблематично, а не само практично и може да се разпростре. Мисля, че нашия документ, който разглежда преразглеждането на регламента на съвета би трябвало да бъде съвсем ясен. Ние съвсем ясно трябва да кажем, че искаме а, да се сложи край на екзекватурата. Защо? защото поради всички а, проблеми, заложени в Стокхолмската програма, ние се стремим към едно общо пространство на справедливост и правосъдие в Европа. Необходим е принцип на взаимно признаване, взаимно а, доверие. Всички тези аспекти са важни. И тази мярка може да бъде движещата сила. Има противоречия, има възможни последици, това е вярно, но тя ще доведе до промяна в подхода. А, съдиите, интереса на страните, юристите, защото трябва да а, има промяна, трябва да има промени. Ние не искаме да работим по Стокхолмската програма твърде предпазливо и да налагаме ограничителни и предпазни мерки навсякъде. Това не е правилно. За мен е по-лесно да се приемат процедури експост, като същевременно гарантираме и запазваме интереси, които биха могли да бъдат засегнати тук, особено с разпоредбата за преходен период, с разпоредбата за автентичност и така нататък. И а, след а, а, идеята за екст пост, експост, аз реших, че могат да се коригират някои неща. По въпроса за господин Свивка, ако а, аз не харесвам подхода на две скорости. Необходимо е едно изявление, е, че е необходимо да се сложи край на екзекватурата и нищо повече. Може би това няма да бъде успешно. Надявам се, че това няма да е така. Но си спомням едно решение в Великобритания и Ирландия във връзка с наследството, където не им хареса една обща мярка и а, е, решиха да има а, е, преходна процедура. А, е, освен това, в Великобритания, Великобритания е част от еврозоната. Аз не искам а, това да бъде предложение направено от мълцинство. А, решението е в преходния период. И както казваше госпожа Уолис, това наистина подчертава онова, за което говорихме много в Стокхолмската програма, а именно да имаме обща правна култура, различията в становищата на съдиите. Тук не става дума само за съдии, а и за юристи изобщо. И би трябвало да има едно разбиране на общата правна система, ангажирайки гражданите и създавайки менталитет на а, не само на европейските съди, но и на националните съди, което да даде възможност за една съдебна и правна интеграция в Европа. И трябва да се върнем към необходимостта да се приемат мерки, които които а, ще доведат до една културна интеграция. Нека да не изпуснем тази възможност. Аз наистина много държа на това. Благодаря ви. Колегата Масър. Благодаря, господин председател. Поздравявам докладчика. Давам си сметка колко сложна и трудоемка е материята, с която се е заел. Трябва да добавя нещо към казаното от колегата Берли. Намираме се в парламентарна фаза, в която не можем вече да предотвратим това, което комисията и съвета в крайна сметка вече, така да се каже, като критична маса са наложили именно премахването на екзекватурата. Аз съм от страна, в която изобщо не може да се помисли дори за премахване или за изключване на екзекватурата. Докладчикът също спомена, че е, е много хубаво да се каже нещо и за оклеветяването, за опетняването и така нататък. За е, доброволното производство. Но при всички положения е, да оставим свободата на медиите и журналистите, премахването на екзекватурата е нещо, което е много проблематично. Сега при всички положения трябва да вземем една много твърда позиция и да се опитаме да се наложим. Господин Батър също споменава в е, е, своя доклад е, ценностите, които са особено важни за нас. Да, французите празнуват е, или честват по-скоро 50-та годишна от е, смъртта на Камил, който е, знаете, че е посветил част от творчеството си на Сизив. Нека да не започваме сега с хиляди изменения и е, да установим веднъж за винаги съгласие между политическите групи. Благодаря много за тази пледуария. Колегата Буду. Е, е există Благодаря, господин председател. Ясно е, че имаме положителни и отрицателни страни, имаме за и против, е, свързани с е, примахването на екзекватурата. Бих искал да споведна за възможността държавите членки да могат е, самостоятелно да примахнат екзекватурата по свое желание. От това имам предвид, че подобна процедура би създала предимства за гражданите и то не само в страните, където се примахва екзекватурата де юре. Те ще се възползват от примахването на екзекватурата. Аз не считам по-настоящем, че тази инициатива да се позволи на държавите членки да примакнат екзекатурата или не е положително. Трябва да имаме едно общо решение. Дали да се примахне или не екзекатурата. Относно инструментите, трябва да имаме няколко неща. Имаме официални документи, като съдебни решения от една страна, а от друга страна трябва да има по-добра координация с доклада на Лене. Лехне. Ако тези решения не са а, автентични актове, те трябва да бъдат изключени от обхвата, обхвата на този доклад. Благодаря на докладчика, той имаше трудна задача и надявам се, че ще можем да приемем този доклад с общо съгласие. Благодаря колежката Рехнер. Да, едва ли ще мога да бъда е, толкова на ораторка като колегата Маснер е, по отношение на е, премахването на екзекватурата, но във всеки случай ще подкрепя неговата позиция. Благодаря много на колегата Цвивка за отличната работа, която е свършил. Харесва ми много подходът му той наистина е, се е концентрирал върху най-важните е, проблеми и е представил е, в много компактен вид най-съществените моменти. По отношение на предлаганото премахване на екзекватурата бе казано достатъчно. При всички случаи ние можем да позволим на държавите членки е, да поемат, така да се каже, инициативата и отговорността. Но колегата Лорис вече спомена, че става дума за инструмент, който би трябвало да има е, е, така да изпълнява функцията за укрепване на доверието, така че ние в случая, ако позволим това на държавите членки, няма да постигнем желания ефект. Е, много добре разбирам аргументите, изложени тук от колегите, когато е, те предираха срещу предлаганото изключване на е, екзекватурата, а също и за е, така, редуциране на обема на е, преводите до най-необходимото. Хареса ми е, една идея, която е, се излага тук, а именно да мислим за онова, което е най-важно и трябва да бъде защитено, а именно доверието на потребителите по този начин ще бъде укрепено. Ние би трябвало да защитаваме онези, които представляват по-слабата страна в процеса, които понякога нямат възможност да защитат интересите си. Трябва да помислим именно за това как ще го постигнем. Радвам се на предстоящите дискусии с колегите и ще допълня още нещо във връзка с е, казано вече от докладчика и от колегите. Е, Става дума за системата за договори за повишаване на е, заплащането за повишения на служители. Е, съдържа се една такава система в е, Брюксел 1. Мисля, че тук е, е много хубаво, когато говорим за е, трудовоправни взаимоотношения във връзка с е, служители, да предвидим разпоредби, които да не са фиксирани, така да се каже, върху изпълнение на трудови задължения само на едно място, а отчитат е, възможността и за работа на различни места в различни държави членки. Във всеки случай още веднъж поздравявам докладчика. Колежката Тай, след това комисията и след това отново докладчика. Аз е, разбирам много добре господин Цвивка, който е, подхожда по-внимателно към премахването на екзекватурата. Защото ние знаем, че има е, да, и други правни възможности и други решения в правовия е, мир, но е, при всяко изменение трябва да сме подготвени и за неочаквани ефекти. Имахме подобен случай в Германия. Е, за родители, които са от различни държави членки. Е, Оспарваше се е, бащинството, поиска се провеждане на съответните изследвания, тестове и така нататък. И да, добре, оказа се в крайна сметка след тази много сложна процедура на доказване, че Мъжът, който живееше в Германия и който е с обичайно местопребиваване в Германия, не е бащата. Трябва да имаме предвид, че подобни производства наистина са свързани с много разходи, защото да, наистина Става дума е, за налагане на запор, е, за блокиране на банкови сметки в рамките на производство с международен елемент, трансгранично. Госпожа Макарти говори вече за това. Е, наистина на мен никак не ми се ще някой май, е, клиент някой ден да се появи на вратата ми и да каже че му е наложен запар върху средствата. При всички положения трябва да помислим във всеки случай за защита на интересите на длъжника. Не знае дали е, така правилното понятие е наистина експост. Да, при всички положения това е един вариант, казва председателят. Може би трябва да помислим наистина за уреждането на тази процедура. Комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Наистина винаги е добре да се види толкова добре подготвен доклад в парламента. Такъв е случая и сега. Това е втори работен документ. Ние коментирахме първия. Само няколко думи по този втори документ. По е, е, премахването на екзекватурата, това е основна политическа цел на бъдещото преразглеждане. Европейския парламент поиска това, повтори го в 2004-2009 година в Тампере, в Хага и сега в Стокхолмската програма. Именно сега е момента да се разглежда този въпрос. Ние много добре осъзнаваме проблемите, съмненията, които съществуват. Това е една дълга традиция в Европа. Тя е съществувала преди създаването на европейската интеграция, на европейския пазар, но мисля, че трябва да бъдем в крак с времето. Екзекватурата означава разходи, време и усилия. По въпроса за разходите ние сме провеждали е, едно проучване за разходите за правните процедури, особено а, сме е, направили едно изследване за въздействието на, екзеква... на, на разходите на екзекватурата. Например, аз съм се опитвала да приложа решение от Франция в Белгия. Това беше просто, нямаше превод, но а, оценката, която направих и аз и колеги, а, беше а, че ще ми струва 2000 евро а, да а, се изпълни съдебно решение от Франция в Белгия. Независимо от това, че става въпрос за експарте и без обжалване, а времето беше между 1 и 4 месеца за първоинстанционен съд. Това е един съвсем конкретен пример ние искаме да намерим много повече примери, когато изготвяме оценката на въздействие. Какво може да направим по този въпрос? Мисля, че ние в комисията смятаме, че трябва да се прави много внимателно разграничение. Разбираме какви са проблемите, трябва да се види какво може да контролира съдът по происход и кое трябва да се проверява отново в втория съд. Ако има обаче въпроси, проблеми, ако има въпроси, които втория съд не може да контролира, може би в някакъв момент може да се запази някакъв такъв остатъчен контрол в държавата по изпълнението на решението, но дори да е така, не е необходима е, екзекватура. Има държави, които дори включително държави членки на е, европейската, на, на, на Европейския съюз са, са, са живяли е, добре без екзекватура преди да се присъединят към Европейския съюз. Е, следователно, това е възможно. И ако направим крачката, трябва да направим всички. Или всички скачат, или никой не скача. Ние не смятаме, че тук е, е въпрос на е, е, повишено сътрудничество. Трябва да се посочи също така, че екзекватурата вече е е за, за е премахната в регламент 805 при оспорването и аз мисля, че вие също трябва да имате това предвид. Не искам да се впускам във всички проблеми, повдигнати в доклада, защото можем да ги обсъдим в двустранен порядък с докладчика. Само ще засегна въпроса с арбитража. Ние смятаме, че решението на Европейския съд за интерфейс, за връзката във връзка с арбитража. А, бавно прониква в съдебната практика. Ако едно решение за ефективността на арбитражното споразумение, това не влиза в приложното поле на регламента. Това е изключително важно. В Великобритания апелативният съд реши през декември миналата година, че решение на испански съд, при което испанския съд е решил, че арбитражно решение не е валидно, това решение трябва да бъде прието в Великобритания. И това е една важна стъпка. Тук не можем да избегнем а, да разгледаме този въпрос. Не можем да не се занимаваме с този въпрос, и беше проведена една много интересна конференция миналата седмица в Испания. Някои от вас присъстваха по регламента Брюксел 1, организирано от Испанското председателство и от комисията. Там имаше юристи и това а, а, там решението беше, че не бива да се позволи това да стане рай за е, съдебни процеси. Е, и аз мисля, че с достатъчно сътрудничество с експертите можем да решим въпроса. И сега последно е, по въпроса за обругаването и оклеветяването. Този въпрос не е засегнат в е, Зелената книга юриспруденция в контекста на Брюксел 1. Ние не го повдигнахме в доклада, защото нашите емпирични проучвания доказват, че закона работи доста добре. Беше посочено от няколко от вас, много е важно да се направи ясно разграничение между различните неща. Подсъдността е едно, разходите за процеса са нещо друго. И така проблемите, които проистичат с проблеми главно на приложимото право и не би трябвало да се внасят такива проблеми в един правен акт, който не се занимава с тези проблеми, а се занимава само с юрисдикциите, с подсъдността. Брюксел едно балансира интересите на различните страни, в, той функционира добре решения да се е, препращат в Европейския съд. Вие знаете, че той разглежда сега в момента такова дело. Вие знаете, че има проблеми с прилагането на правилата и ние сме съгласни, че тези проблеми трябва да бъдат решени. Ние сме удовлетворени а, от това Европейския съд да види как се решават тези въпроси, но би трябвало да се модифицират едни деликатни, чувствителни правила правила, за да се избегне юрисдикцията на една държава в Европа. Това е по причини, които са чужди на подсъдността. Това е една трудна материя, но аз мисля, че някои от вас вече посочиха, че можем да постигнем съгласие по този въпрос. По останалите въпроси определено ще поддържаме връзки с докладчика, но е, и ще споделим с него нашите становища по а, а, материал. Благодаря, докладчикът има думата. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Ние вече посветихме доста време на тази тема, за което съм ви признателен. Искам да благодаря най-сърдечно на всички колеги за направените коментари. За мен беше удоволствие да работя по документа, по който имаме толкова ясни позиции от ваша страна, защото така а, улеснявате изготвянето на окончателния вариант. Искам да кажа на господин, госпожа Уолис, господин а, Берлинген да не се безпокоят. Аз не съм консерватор, по-скоро съм либерал по отношение на този въпрос. Разбирам разби... обаче, че има държави членки, които са за по-предпазлив подход. Днешните разисквания показват съвсем ясно и недвусмислено, че вие считате, че трябва да се премахне екзекватурата. Аз благодаря за предложението на господин Берлингуер – който каза, че не трябва да позволяваме на онези, които искат а, а само да направят това, а да има възможност а, това да стане за всички, може би с известен преходен период. Искам да благодаря и на Европейската комисия за направените бележки и за чудесното ни сътрудничество, което дава добра основа за подготовката на този доклад. Надявам се, че атмосферата ще бъде също толкова добра и в бъдеще, когато разискваме отново тази тема. Благодаря. Съгласно дневния ред, преминаваме към точката, по която аз ще докладвам. Трябва да се съобразяваме и с времето. Доклада на госпожа Гало и доклада на колежката Ниблер са две точки, по които при всички положения трябва да приключим. Имаме и гост, който също е част от програмата ни за днес. Така че нека да бъдем кратки. По 26-та точка колежката Ниблер. Като имам предвид присъствието на, на нашия гост днес, няма да говоря много дълго по моята тема за независимата оценка на въздействие. Преди две седмици говорихме подробно. Госпожа Клинбай, отговаря за звеното, което извършва оценката на въздействието в Европейската комисия. Говорихме за това как тази оценка може да бъде по-ефективна, как може да се промени структурата на оценката. Е, момента е подходящ, тъй като в е, е, момента има и възможност за бързи промени. Радвам се, че госпожа Клинбай е тук днес при нас преди две седмици аз изложих моите виждания по въпроса. Междувременно някои неща се промениха. приключиха преговорите с представителите на Европейската комисия и е, бе постигнато споразумение да е, работим в бъдеще последния модел. Е, комисията в бъдеще ще провежда оценката на въздействие, спазвайки принципите за независимост и отговорност. Така че е, това е, ще бъде и в основата на един доклад по е, собствена инициатива, за да помислим за това как точно ще регламентираме въпроса с независимата оценка на въздействието. От сега ви приканвам да ми помагате с предложения, с изменения, с коментари. След 3-4 е, седмици е, аз ще мога да предложа на вашето внимание работен документ, по който вече ще обсъждаме въпросите съвсем конкретно. В работния документ е, ще се опитам да очертая до сегашната практика по отношение на оценката на въздействието в държавите членки. На тази основа ще можем да намерим, може би, най-доброто решение за бъдеще. Освен това, по отношение на а, моя доклад а, и обхвата му, искам да ви попитам какво мислите. Би трябвало, може би, да обхванем и институционалната оценка на въздействието. Да включим ли и а, екологични аспекти в оценката на въздействието? Така че тук може да има различни виждания. Много ви моля, след като е, получите работния документ, изработен от мен, да бъдете много активни. Е, имам предвид най-вече колегите от тези страни, които е, провеждат от години на оценка на въздействието и могат да помогнат с практически опит. Това е всичко, което бих могла да ви кажа. Радвам се, че е, ще можем да обменим мнение с госпожа Климбай. Колегата Рапка има думата. Имам един въпрос. Е, въпросът ми е към е, колежката Ниблер, но също и към председателя. Господин Лейне, който всъщност бе председател и на групата, която разработи рамковото споразумение за комисията. И в рамковото споразумение ние сме включили оценка на въздействието. Как са свързани нещата по отношение на сроковете? защото ние сега ще отделим доста време за тази доклад за собствена инициатива, който ще бъде свързан дори с посещение на място, с командировки. На колежката Ниблер вече изложи нещата. Междувременно вече в рамките на рамковото споразумение бяха договорени доста неща във връзка с оценката на въздействие. Нали, имам предвид преговорите с комисията. Така че как са свързани нещата? Моля, обяснете ми. Ще обясна, казва председателят. Нещата са лесни сравнително. Да, в рамките на резолюция а, ние договорихме нещата с споразуменията, но сега вече се подготвя и текста за, самия, за самото споразумение. А, нещата се разработват в тясно сътрудничество с комисария е, е, Шевчович. В е, парламента вече през последните 10 години са прияти, и аз не знае, дозини резолюции, много във всеки случай, в които е, става ясно, че парламентът никога не е бил доволен до сега от оценката на въздействие, извършвана от е, комисията. Парламентът винаги е настоявал проверката, контролът върху оценката на въздействието да се извади от рамките на комисията, т.е. това да бъде външен контрол. Комисията винаги обаче се е, е противопоставяла на едно такова предложение, казвала «Е, не, ние сами ще си правим оценка на нашата оценка, както се казва. Така че комисията Баросо не бе е, готова да се придвижи дори с милиметър е, към позицията на парламента. Е, сега ние вече сме е, договорили нещо, ще трябва да премислим дали комисията е, ще изпълни всичко това, което ни е обещала и дали в крайна сметка това е достатъчно и не трябва да допълним нещата. Посещението в Америка е, беше необходимо заради изпълнителната страна и е, на нещата. Инак там оценка на въздействието няма, но в Конгреса се поддържа едно звено, което всъщност извършва за самия Конгрес оценка на въздействието. И така, ние трябва да формулираме нещата от наша гледна точка, така че да стане ясно и на комисията какво точно очакваме от нея. И освен това трябва да помислим къде до сега е бил, така да се каже, дефицитът на идеи и на изпълнение. Госпожа Климбай. Благодаря ви за възможността да обясня накратко системата за оценка на въздействието и съвета за оценка на въздействието. Оценките на въздействието са свързани с вземането на решение на базата на доказателства и за намирането на вярната политика, вярния отговор на даден проблем – за анализирането на различни варианти за постигането на определена цел или за решаването на даден проблем. Тоест не става а, въпрос а, а, само едностранно да се гледа на въпроса, а на него да се гледа многостранно с а, оценка на различният ефект и разходите. Също става дума и за намирането на компромиси при извършването на оценката на въздействието. Не винаги не може да се съчетае една цел с друга. Не винаги е възможно да се намери най-елегантното решение, но това, което е възможно, е да сме наясно какъв ще бъде ефекта и какви компромиси са възможни, за да може законодателя да вземе вярното решение. Оценката на въздействието е свързана също и с принципите на субсидиарност и пропорционалност. Затова Европейската комисия на много ранен етап, когато се подготвят пътните карти водещи до оценката на въздействието, дали е необходимо въпроса да се разгледа на европейско ниво. Не всички въпроси трябва да се решават в Брюксел, някои могат да го направят на национално ниво или дори на местно ниво. Ако може да се реши въпроса по-добре на европейско ниво и ако е необходимо това, това ще се направи а порционалността се а, търсим доколко вземането на дадено решение ще обремени дадена страна или не. Също трябва да се каже по какъв начин искаме да извършваме мониторинг и експост оценката. Така че накрая да кажем, да, ние постигнахме своите цели с ето такива и а, такива ползи или тежести. Или да кажем, не, нашата политика не доведе до постигането на целите, но ние сме наясно защо можем да я ревизираме, можем да постигнем по-добър резултат. Силните страни на нашия подход за оценка на въздействието се състоят в това, че всички оценки на въздействието разглеждат разходите и ползите екологични, социални, економически. Не става дума само за една категория разходи или една категория ползи. Това е един интегриран подход. Очевидно е, че това създава повече трудности, когато трябва да се постигне баланс между разходите и ползите и ако те са в толкова различни области – околна среда, социални аспекти, економика, но ние искаме съвсем да сме наясно какви са ползите и недостатъците от е, дадено решение. Не можем да проявяваме селективност. Освен това, ние имаме един много широк обхват. Оценките на въздействието се извършват а, е, за законодателни и незаконодателни предложения, залегнали в работната програма на Европейската комисия, както и за всички законодателни предложения, които имат сериозен ефект. Сериозен ефект означава, че ако на базата на пътната карта, на е, дискусиите с службите ако ефекта отива по-далече от техническите аспекти, ние искаме да се изготви а, карта. Разглеждаме различните варианти и ако се окаже, че действително ефекта ще бъде съществен, тогава се прави оценка на въздействието. Освен това, извършваме оценки на въздействието и по решения, свързани с комитологията. Подчертавам този въпрос, тъй като в Съединените Американски щати няма такива оценки на въздействието за законодателни предложения. Когато отидете на Капитолия във Вашингтон и когато там се извършва промяна в законодателството, това става без оценка на въздействието. След това мерките, свързани с прилагането на приятоя закон, вече се подлагат на оценка на въздействието. Агенциите при нас са свързани с комитологията. И ние в Европа правим оценка на въздействието на законодателството, т.е. преди предложението да стигне до законодателя. Друга силна страна е прозрачността. Пътните карти обикновено излизат заедно с публикуването на работната програма на Европейската комисия. Там е подчертано дали ще е необходимо да се извърши оценка на въздействието и консултации с заинтересованите страни могат да започнат и неофициално по-рано. Минимум 8 седмици са необходими. Ние насърчаваме колегите да отидат и по-далече от 8 седмици, ако става дума за сложен, труден и технически сложен въпрос. Друга силна страна е това, че имаме съвет. Сега имаме четирима мъдреци и аз също заседавам там. Членовете се номинират от председателя. Ние се отчитаме единствено пред председателя а и на никой друг. Службите подготвят оценките на въздействието. След това те идват при нас в съвета преди да започнат консултациите. Преди едно предложение да бъде предвижено напред, те трябва да дойдат при нас. Ние анализираме текста, ние имаме също и служители, които ни подпомагат. Ние задаваме въпроси, след това провеждаме заседания с, с представители на службите. Оценката на въздействието, е свързана с поставянето на въпроси, намирането на отговори, изясняване на това колегите добре да разберат какви са недостатъците. Ако ние считаме, че има нещо неясно, ако нещо липса, тогава сигурно и останалите ще забележат същите проблеми. Подчертавам този факт, тъй като силната страна на съвета за оценка на въздействието е, че той е напълно независим орган, но същевременно той не е външен орган, който да извършва критика отвън, а той е съставен от хора, които са от състава на комисията, които са вътре в системата и могат да направят информирани оценки. Нашите становища се публикуват на уебсайта. Разбира се, не е толкова лесно, понякога трябва доста кликове, докато стигнете, но всички наши становища са публично достояние. Можете да се запознаете с тяхното съдържание. Миналата година ние върнахме 30% от всички оценки на въздействието, защото ги намерихме за недостатъчни. За някои е, казахме да, добре, но не за всички. За почти от 50% е, по моя преценка, препоръките е, подчертаваха нуждата от допълнителни консултации и от извършването на допълнителна работа, за да може предложението да премине на следващ етап. За 30% казах, че връщаме оценките на въздействието и за 50% от останалите искаме да се извърши допълнителна работа. Ако разгледате нашите становища, ще видите, че някои елементи, свързани с субсидиарността или административната тежест, се появяват регулярно съвета по оценка на въздействието преди 3 години а, публикува от свое име, а не чрез коли... комисията доклад. Такъв доклад се издава веднъж годишно в началото на годината. Там се правят заключения какви са консулта... констатациите им за развитието а, на оценките на въздействието, къде се явяват най-често недостатъци. От края на януари 2010 е последният доклад за оценките на въздействието за 2009 година. Документът е около 20 на страници. Там се посочва какви са препоръките ни, какви следващи стъпки предлагаме за усъвършенстване на оценките на въздействието. Аз няма да чета всичко, но един аспект, който винаги се подчертава от съвета, е свързан с по-доброто планиране. Това означава, че ако имате предложение, ако започнете твърде късно и искате да го притупате, това се личи. За това оценките на въздействието се нуждаят от време и добро планиране. По-добри, е, по-добро е по-добри са оценките на въздействието в социалната област. Това беше подчертано и от председателя за оценката на въздействието, свързана с административната тежест, също мониторинга, последващите оценки са други теми. И така, сега искам да премина към по-доброто нормотворчество, тъй като ние се опитваме да променим културата чрез оценките на въздействието. Логично да се разгледа едно предложение, да се видят различните варианти, различните начини за създаването на политика, за постигането на определени цели. И службите възприеха това. Искаме да постигнем същото и с оценките, които идват в последствие експост оценките. Тоест да разгледаме политиката, която вече е реализирана, да погледнем критично и да видим дали е постигнала целите по най-ефикасния и ефективен начин. Това отново е свързано с оценката на въздействието. Нещата не стават е, изведнъж. Работейки заедно с е, службите, ние правим експост оценки за много кратко време създадохме система миналата година и така затваряме цикъла. Анализираме състоянието към момента, виждаме какви са проблемите, правим оценка на въздействието, прилагаме политиката, проверяваме какво е действало, какво не, т.е. чрез експос оценката. След това може да се направи преразглеждане, да се усъвършенства политиката, и мислим, че така се затваря кръга. Така се подобряват и предложенията, които стигат до законодателя. Благодаря за вниманието. Благодаря за всичко, което ни казахте. Поглеждайки към часовника, веднага установявам, че не можем да проведем интензивна, истинска, задълбочена дискусия. Затова ви питам сега, има ли някои конкретни въпроси към госпожа Кимбей? Очевидно не. Да, добре. Е, в е, хода на работата по доклада по собствена инициатива очевидно ще се обсъжда много често с вас е, нашето мнение. Ще ви задаваме въпроси. Съжалявам много, но днес нямаме много време. Имахме много сложни въпроси, свързани с имунитета, които в началото ни отнеха доста повече време. Добре, преминаваме сега към доклада на госпожа Геринга, а след това госпожа Гало. Госпожа Герингер. Благодаря, господин председател. Искам да, благо... да ви благодаря за обясненията, предоставени от комисията. Докладът ми е свързан с доклада на госпожа Нибле за оценката на въздействието и с доклада на госпожа Виктенбергер за Лихтенбергер за мониторинга върху прилагането на правото на общността тъй като по-доброто нормотворчество, което е темата на моя доклад, е свързана и с двата въпроса. Нямаме време, искам да представя съвсем накратко доклада си, като се надявам, че ще се проведе дебат тогава, когато ще бъдете готови да внесете измененията. Един от най-важните въпроси е, е влизането в сила на Лисабонския договор и проистичащите от това промени в а, законотворчеството и в закона на европейски, законодателството на Европейския съюз. От една страна, националните парламенти имат право на контрол, от друга страна имаме конкретен график с, от 8 седмици за действието на националните парламенти, Опитът показва, че тази, този обмен на информация много рядко се провежда. Националните парламенти не са се произнасяли по законодателни заключения, по предложения. Това обаче беше преди да влезе в сила Лисабонския договор, следователно тази процедура не се използва използвала до сега напълно. Сега, по отношение на оценката на въздействието и оценката експост, е, много се радвам, че вие споменахте оценката експост, защото до този момент е, тя не се е провеждала систематично, а тя е много важна, защото един от доводите, които могат да бъдат тълкувани в полза на комисията са, че ако се разгледа независимостта и ако оценките на въздействието са наистина а, а, независими и ако те бъдат оценени експост, тогава можем да а, установим до каква степен са а, изпълнени очакванията на комисията и до каква степен оценките са били независими а и, и до каква степен са били необективни. Ако сфокусираме вниманието си върху оценките експост, ще научим много за по-ранните оценки. От една страна, аз съм удовлетворена, че Оценките експост ще се правят вече систематично от комисията и позволете ми също така да посоча, че в случая на оценките на въздействието се посочват различни критерии. Тук имам предвид доклада на госпожа Ниблер, защото сред тези оценки бих желал бих желала да се включи и оценката на социалното въздействие, не само на економическото и правното въздействие, но също така и социалните последици. Така че какво ще бъде въздействието на новите закони е, на пазара на работната заетост в конкретни сектори. Много е важно да се включи и социалния аспект в оценката на въздействието. И още един коментар – във връзка с, с групата на господин Штойбер, който беше тук. Те работят по упростяването на административните процедури и по а, премахването на административната тежест. В общи линии това много ми харесва, но имам а, една резерва. Бяха повдигнати редица въпроси във връзка с, глобалното прочистване на администрацията. Това може да доведе до снижаване на стандартите, свързани с безопасността на работното място. Естествено, нещата трябва да се опростяват, но също така трябва да сме сигурни, че това не се прави за сметка на съществуващите стандарти, които сме постигнали във връзка с, здравето и безопасността на работното място. И накрая, по прилагането на процедурата за кодифициране, тази програма закъсня много и много се радвам, че тя се прилага. Първоначално тя трябваше да бъде приложена до 2008 година. Закъснели сме с две години. Работата продължава. Искам да помоля комисията да се интензифицира работата по този въпрос. И в заключение искам да кажа, че ние също така, за съжаление, допринесохме а, към неприлагането на промените толкова бързо, колкото ни се искаше. През януари тази година гласувахме по някои промени, по които и аз самата съм работила и след това изпратихме в комисията в Либе и установихме, че те ще бъдат обсъждани в пленарното заседание едва, в, едва през септември. И между януари и септември ние блокираме работа, която можеше да се свърши по-рано. Може би е, за в бъдеще ще можем да окажем някакво влияние. Искам да благодаря на секретарията за това, че ми помогна да изготвя този доклад. И а, няма да продължавам повече, защото е необходимо и време за дебат. Госпожа Лихтенбергер, благодаря преди това на докладчика, естествено. Да, става дума за същата тема. Доклада, който аз а, поех, а, а именно прилагането на общностното право. В края на април ще представя доклада в писмен вид, но от сега бих желала да помоля е, депутатите да обърнат внимание на значението на изслушването, което сме запланували. Ще кажа само, че е много важно това изслушване. Имаме ново предложение, представено от комисията в рамките на е, един пилотен проект. Е, се предлага вече тук да не се провежда производството, процедурата, а да всичко да се превраща към държавите членки. Кой в крайна сметка ще решава, доколко спешен е въпрос, как точно ще се процедира не е ясно и по тази причина ви обръщам внимание на факта, нуждаем се от е, много добра основа за взимане на решение относно този пилотен проект. Е, използвам случая просто, тъй като темите са свързани, да ви помоля да обърнете внимание на доклада, тъй като от законодателство и законодателна дейност на европейско равнище. Естествено има нужда, е, огромна нужда, обаче тя трябва да бъде смислена, трябва да бъде разумна тази дейност всичко онова, което се приема тук като правни актове, трябва в крайна сметка след това да се прилага. А не държавите членки да се държат така, сякаш е, е, всичко приключва само с приемането на законодателство правните актове, на правните актове. Е, всичко това е много, много важно във връзка с бъдещата ни работа, затова много ви моля, обърнете внимание и на моя доклад. Съвсем накратко. Аз съм автор на становище от името на Комисията по конституционните въпроси. То ще бъде представено по-късно, след като мине в тази комисия. Искам да благодаря на докладчика за този толкова съдържателен документ. По мое мнение, в доклада ясно трябва да се подчертая, че комисията трябва да подготви правни рамки, правни инструменти, за да могат гражданите да се ползват от своята гражданска инициатива, така както е предвидена в договора. От името на НП а, ние винаги сме за извършването на независими оценки на въздействието, но това е друга тема. Освен това, приветствам усилията на комисията за намаляване на административната тежест до 2020. Можем да постигнем 30% повече, отколкото бяха първоначалните ни очаквания. Благодаря ви. 30 е, април 2010 е крайния срок за внасяне на изменения. Госпожа Гало е, получава думата. Е, имаме една добра новина за вас. Преводачите се съгласиха да работят до 12.40 за нас. Благодаря, господин председател. Вие знаете, 122 изменения са внесени по моя доклад е, по собствена инициатива. Е, не се тревожете, няма да ги разглеждам подробно всички, една след друго. Опитал съм се да ги групирам в три категории. Първата категория не ми създава никакви проблеми, втората категория според мен дава възможност за постигане на компромис и за съжаление стигаме и до третата група, която обхваща измененията, които според мен са необосновани, неоснователни или целят е, една е, корена промяна е, в концепцията на моя доклад. Това бих желала да кажа във връзка с внесените изменения. Моля всички да бъдат много предпазливи, много внимателни е, и да използват целия си интелектуален потенциал, когато е, работим по тази тема. Би трябвало наистина да изчистим нещата от емоциите и да се опитаме е, обективно и само на базата на разума да решаваме проблемите. Всеки посочва е, необходимостта е, да се откажем от е, онлайн пиратството. Европейския парламент няма да бъде правдоподобен, ако не поставя непрекъснато във връзка с подобни теми онлайн пиратството на първо място. Това е изключително актуален актуална тема. Твърди се, че законът не преследва информацията, която се разпространява в а, а, интернет. А, сетете се за многото случаи за детска порнография, за публикувани в интернет снимкови материали. Имаше вече предприяти мерки, следствия и наказателни производства, да. Но мисля, че тук бихме могли да постигнем компромис. Нека да помислим за една по-ясна дефиниция на понятието онлайн пиратство. Може би и комисията може да предложи нещо. Или бихме могли да, да се спрем на друго понятие. Това, според мен, е мислимо и възможно. За социалните последствия на е, онлайн пиратството, комисарят Мишел вчера, е, Барния вчера се спря на тази тема. Сега ще прецизирам нещата, тъй като вчера нямахме време. А, е, да, е, унищожаването на работни места, това стана ясно от проучването от Тера. 180 е, хиляди места е, до е, близо 2 милиона се очакват през 2015 година да бъдат именно тези загубени в резултат на техническия прогрес на новите технологии технологии работни места, но най-вече поради незаконната дейност с помощта на електронните технологии. Да, е, появяват се нови сектори. Някои от секторите, традиционните сектори отпадат, но е, естествено това не оправдава е, наличието на пиратство. Естествено, музикалните произведения, филмовите продукти, всичко това стои в центъра на нашето внимание и ние би трябвало много сериозно да подходим по въпросите. Аз няма да се откажа и да отстъпя от моята версия в това отношение. Нуждаем се от разграничаване между фалшифициране или подправяне на продукта и пиратство – Комисарят Бърния вчера взе отношение по този въпрос. Тук става според мен дума за следното. Трябва да разглеждаме в комплексният им характер и в взаимовръзка всички международни конвенции в това отношение. И, и на тази база да взимаме решенията си. Освен това, обсерваторията, това е нещо, което много пряко ме засяга. Аз съм привела тук като примери много цифри, цифров материал, които са от сериозни изследвания. Същевременно ме опрекват колеги, че цифрите, които цитирам, не са е, реалистични, не са достоверни. Е, Имайте предвид, че аз съм използвала и цифров материал от предишни е, доклади, от предишни публикации на нашия парламент, от е, годишните отчети. Не разбирам защо трябва да се откажем от е, всички тези е, цифри и статистически данни, които са от сериозни източници. Някои от измененията не могат да се обяснат по друг начин, освен с определени политически виждания или защото, да кажем, хората, които отговарят за определени политики, не са съгласни и биха искали по възможност да запазят статуквото. Помислете също и за борбата, която водихме във връзка с подправените медикаменти и фалшифицираните медикаменти. Така че ясно ми е, има много интереси, но аз няма да се откажа от позицията си. И нека да ви кажа, че е, част от е, заинтересованите, от е, засегнатите, изобщо отхвърлят идеята за диалог, те не желаят да разговарят. За... Нека да кажа и това, което много пъти съм казвала във връзка с научните изследвания. Не защото съм французойка, е, а защото желая в цяла Европа да се наложи един принципен подход в този случай и една непримиримост към е, пиратството не защитавам някакви национални или други интереси. Е, компромисите, които предлагам, мисля, че са добри и това е една първа стъпка към разбирателство. Надявам се, че ще можем да се споразумеем и ще установим едно добро сътрудничество. Спирам се естествено на текстове в тези компромиси, които според мен е, не е, биха е, така, довели до стълкновения, но когато става дума за защита на частната сфера, на личната сфера, там не правя никакви компромиси. Освен това, авторските права на всяка цена, безкомпромисно трябва и, да бъдат и безрезервно трябва да бъдат защитени. Трябва да установим едно равновесие между основните права и е, то в е, хармония с авторските права. Е, и имам предвид целият комплекс от авторски права, които се нуждаят от закрила. Нека да ви кажа, че не съм тук, за да се опитвам като француз Цузоек или като представителка на моята страна да намеря някакъв начин да удовлетворя, както се казва, всички да балансирам нещата. Смятам, че испанското председателство и испанското предложение е много добро. Социалистическото правителство в Испания не се опитва да пречи на диалога, нито да омалуважава моя интерес към испанското законодателство в тази сфера. Хвърля се светлина върху лицензите. Да, в много страни е, режима на лицензиране в различните е, държави членки. Е, госпожа Макарти, господин Берлингуер е, и други колеги са предложили интересни изменения. Нямаме време, за да се спра по-подробно на тях. Благодаря. С поглед към часовника ще ви кажа, че всичко това, което бе включено в дневния ред за днешното заседание, но което няма да успеем да отхвърлим, остава автоматично към а, за следващото заседание. Сега с господа Жа Гало, очевидно по писмен път или директно колегите ще трябва да обсъдят въпросите. При всички положения на 19 април, както предварително вече ви обясних, ще има извънредно заседание, така че можем и тогава да проведем дискусията. Колегата Берлингуер сега. Днес ние приехме доклад, някои доклади под, с почти единодушно. Виждаме истинско желание и готовност да работим съвместно. И мисля, че ако всичко върви добре с доклада на госпожа Гало, аз лич, на която аз лично се доверявам много, тя е открита. Искам да кажа от името на нашата група, че това е много важно. Мисля, че ще бъде неуспех, ако имаме а, само а, гласуване на мнозинството. Би трябвало да обединим становището си тук. Това е критичен въпрос. Е, това е един много красив въпрос, защото той има голямо значение за утрешния ден. Ние трябва да гледаме напред. Изобретяването на интернета промени света и сега ние трябва да го защитим и да го разширим колкото е възможно повече. 122 изменения, 3 групи, казахте вие. Ние обсъждаме извън законодателната процедура, което според нас е, е много хубаво, защото ни дава повече свобода. И тази идея за е, всепроникващия подход е изключително важен. Комисарът Барние подчерта това няколко пъти тази седмица, включително когато посети нашата комисия вчера. Ние се опитваме да постигнем а, компромис между две неща, които са много важни. От една страна а, е интелектуалната собственост, която е свещена. Може би ви се струва прекалено но а, знанието е свещено. Не по-малко важно в, в този ин, климат на интернета, който донесе култура на милиони хора, изключително важно е да имаме лесен законен достъп. Знам, че е много трудно да се обединява тези неща, но вместо да се казва не на нарушенията, по-добре е да се каже да на развитието на интернета и да го подкрепим. Ние а, сме не ние изоставаме, защото сме много плахи, когато става дума за развитието на интернет. Има технологични елементи, ако имаме правното въображение, да не се занимаваме само с наказателно право. Ако направим това, можем да разширим интелектуалната собственост, без това да представлява репресивна мярка. И накрая, една мярка за класическо престъпление като кражба е нещо много просто, но репресивната мярка онлайн се оказа безпомощна. Ако нямаме въображение и ако не въведем а, наказания за а, а, киберпространството, а, тогава няма да можем да произведем резултат. И а, мисля, че госпожа Гало обича промяната. Имаме много малко време, за да повдигнем един изключително труден и противоречив въпрос. Искам да потвърдя в предварителен порядък, че ние преследваме същите цели. Защитата на интелектуалните права в културната сфера.